и последващата точка, която е екзекуциите в Либия. Съставителя първо има думата за една минута. Аз никога не съм се изказвал по въпроса а, за смъртното наказание. Не вярвам обаче в съдебната система на Либия и начина по който тя използва това наказание. Кадафи е диктатор, който управлява чрез принуда. И това прави неуместно избирането на Либия за член на Комисията по правата на човека на ООН. Надявам се, че комисията при всяка възможност ще изразява нашите тревоги относно спазването на правата човека, на човека и основните свободи. В случая с българските медицински сестри в Ливия, които бяха осъдени на, на смърт и бяха освободени благодарение на нашите усилия и тези на съпругата на френския президент. Благодаря. Благодаря. Колегата Ромева Руеда, две минути. Тря... Трябва се все пак да, да, да, да, да, осъдиме 18-те е, е, решения за екзекуции в Либия. Трябва да се искат прозрачност, трябва да се искат статистики, защото ние не разполагаме с брой, бройката на екзекутираните хора. Сред тези 18 души има и лица, които нямат либийско гражданство. Ние, ние трябва също така да, да, да, да се поздравиме с създаването на тази резолюция, която поставя въпроса за иммиграцията, миграционните политики. Не, не, не може да има е, миграционна миграционно сътрудничество с Либия, докато Либия не е ратифицирала Женевската конвенция за бежанците. Защото е, принципа за експулсиране е, е в, противо, в, в, в противоречи на, на ценностите на Европейския съюз и по-специално на член 18 и 19 от Женевската конвенция. Е, рамковото споразумение с Либия трябва да бъде използвано като един лост за насърчаване спазването на човешките права. Пар, пар, парламента има право има правото да бъде информиран е, от комисията, както, както съвета, относно развитието на преговорите с Либия. Затова Европейския парламент ще бъде е, много твърд и иска подробна информация. Благодаря ви, господин Ромева Ируеда. Госпожа Вержа, имате думата. Две минути. Извинете ме за господин председател, но аз мислих наистина, че разполагам с две минути. Европейския съюз и Либия подписаха миналата седмица така наречената индикативна програма до 2013 година, която се финансира с 60 милиона евро за здравоопазни цели, както и за борба срещу незаконната миграция. Този е, протокол за споразумение бе подписан е, в е, рамките на един процес, но Европейският Европейския, Европейския съюз става за смях пред международната преса и, наш, и нашето е, обществено мнение. Отлично знаеме, че Либия е платформа на миграцията, но нека не забравяме, че това са хора, които бягат от мизерията, от несправедливостта и търсят щастието си в Европа. Много от тях, много от тях обаче са убивани и изтезавани, а други са били изоставени сред пустинята Сахара без вода и без храна като отговаряйки на един, на, на, на, на един въпрос а, миналата седмица, господин Фуле каза, че той ще отиде с да види на, на, на място с либийския министр на вътрешните работи, да види какво става. Това, това подобен отговор не може, е неприемлив. Знаеме, че господин Кадафи е, се подиграва с западните демокрации и нашите швейцарски приятели бяха последните е, жертви на това. Ли, ли, либи, либийците извършват мръсната работа на а, е, западните правителства. Господин комисар, докъде ще, ще продължиме да преговаряме с Либия? Господин Баро каза, че няма да има споразумение по въпросите на миграцията, докато Либия не ратифицира Женевската конвенция. Господин комисар, можете ли да ни кажете докъде са стигнали нещата, е, докъде са стигнали преговорите с тази страна? Благодаря ви, госпожо Държия. Да, колегата Кастлер за една година. Благодаря. 2007 и 2008 Либия всъщност гласува срещу реализацията на Общото събрание на ОНЕ за е, мораториум на екзекуциите, на смъртното наказание е, но нямаме официални данни до каква степен те се съобразяват с това. Затова е много важно да се знае официално кои хора са екзекутирани. Е, всяка екзекуция, всяка, е, всяка екзекуция е, е повече от това, което е допустимо, защото според нас смъртно наказание поначало е нечовешко и прекомерно като наказание. Смятаме, че заедно трябва да работим да се постигне промяна, да няма, е, е, да няма е, фалшива статистика, а да има ясни, прозрачни данни какво става там. Наказание да, но не прекомерно наказание за тези, които всъщност са критично настроени към режима в Триполи. Благодаря, е, колега. А сега е, колега Шаке за 2 минути и 30 секунди. Благодаря. Европа е общност на ценностите и в нея има пълна забрана на смъртното е, наказание. Но Либия отказва да го премахне и още повече тя го прилага през май са екзекутирани 18 души от различни националности, според вестник Сирин, която е близка до правителството. И тя създава впечатлението за надежден източник, поне привидно. Свободата на сдружаване, свободата на изразяване не се спазват и те водят до налагане на смъртно наказание в Либия. Ние приветстваме връщането на Европа в международната общност. Хората страдат в ръцете на авторитарния режим. Ние примахнахме санкциите срещу страната и ние започнахме преговори за рамково споразумение. Надявам се да можем да работим с Либия, но това ще е възможно само когато либийското правителство поеме ангажимент да спазва човешките права, основните свободи на всички свои граждани. За отварянето на офиса на Върховния комисар за беженците на ООН е събитие, което ние осъждаме. Имайки предвид сериозните нарушения на правата на човека, твърде неуместно е Либия да бъде член на съвета по правата на човека на ООН. Там трябва да заседават само тези страни, които имат добра репутация в спазването на човешките права, иначе този орган ще бъде дискредитиран, както беше случая с членството на, на Иран. Това е също жалко и помрачава доверието към цялата организация. Ние настояваме Либия да сложи край на смъртното наказание, да осигури надлежден процес съгласно международните изисквания, да се спре екстрадирането на лица за Либия, тъй като има сериозна опасност те да бъдат подложени на нечовешко третиране. Сега от името на политическите групи госпожа Маковей е първият оратор. Аз съжалявам екзекуцията на 18 души в Ливия през е, май, на 30 май 2010 година. Ние настояваме да се сложи край на смъртното наказание. Либия използва това наказание, за да не допуска свобода на изразяването, на сдружавания. Човешките Human Rights Watch интервюира един затворник, чието наказание в последния момент е било намалено от смъртно на доживотно. Той е обвинен в създаването на политическа група. Върховният съд потвърждава присъдата, но следващата инстанция го помилва след едно, след като той е чакал един час с превръзка на очите, прикован към стълб в очакване на екзекуцията си. Повече от 200 души очакват изпълнение на смъртните им присъди в Либия. Призовавам комисията и съвета да поставят този въпрос приоритетно в разговорите с Либия. Благодаря, госпожо Маковей. Госпожа Крето, една минута. Смъртното наказание е най-нехуманното, най-нехуманната и жестока санкция. Либия е една от малките страни, които продължава да прилага смъртното наказание, въпреки е, че е, е, Обединените нации и много страни призовават към отменянето му. Трябва да се, да, да се увеличи натиска върху Либия за премахване на смъртното, на смъртното наказание УСО и да се спазват правата и на чуждите граждани, които нямат право нито на преводач, нито достъп до своите консулства, нито имат, разполагат с финансови средства, не могат да се свържат с семействата си ние също, трябва, също така трябва да изпратиме един силен сигнал към либийските власти да спазват международните правила и да, да, да, да допуснат Върховния комисарят по бежанците да продължи да работи в страната. Благодаря ви. Благодаря. Сега колегата Соник за една минута. но 18 е, души бяха екзекутирани в Либия. 200 души лежат в затворите. Някои от тях чакат изпълнение на смъртна присъда. Тази е, цифра може да е и по-голяма, защото всъщност нямаме е, достоверна статистика. Либия използва двойни стандарти. От една страна тя представя нещата по един начин пред Комисията за права на човека към ООН, от друга страна продължава да е, извършва, да изпълнява е, смъртни присъди. Член 6 от е, е, всъщност от конвенцията, която е подписала Либия, е ангажира да прилага смъртно наказание само в случай на най-тежки престъпления. Либия обаче използва тази възможност и прилага смъртното наказание е, и при е, търговия с наркотици и други политически действия, като борба за свобода. Е, ние е, би трябвало да поставяме условия при сътрудничеството си с Либия, е, а именно присъединяване на Либия към Женевската конвенция и други съответни конвенции. Благодаря, господин Соник. Следващия ще бъде господин Шечин за една минута. Госпожа, извинете. Чай, охране годна. Госпожа Сенисен, благодаря. Тези хора а, имат право да живеят. Не забравяйте, че свободата и също така живота са основни човешки права. Имаш. Е, нека да не забравяме също така, че има а, мораториум над а, смъртното наказание и екзекуциите. Ако продължим с такива наказания, се връщаме в средновековието. Това е жестоко нарушаване на човешките права. Конвенцията за човешките права всъщност е нещо, което е предприето за, за да се предпазим от подобни ексцесии. Има споразумение изключено с Либия, но трябва да отидем още по-далече и Либия трябва да подпише всички нужни конвенции за защита на човешките права човешките права са основна ценност и също така не трябва да забравяме, че трябва да се гарантират правата на бежанците. Благодаря. Благодаря на госпожа Сенин Син. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. За една минута давам думата на госпожа Корола. Госпожо Корола? Европейският съюз води неофициални преговори с Либия – като целта е договор за сътрудничество, този договор трябва да урежда имиграцията. Това е много трудно в настоящата ситуация, защото Либия не е изразила конкретна воля за сключване на международни договори за тяхното спазване. Както вече чухме на 13 май, на 30 май 18 човека са екзекутирани в Либия и около 200 души очакват изпълнение на присъди. Сред тях има и чужденци. Когато говорим за договор за сътрудничество Либия Европейския съюз, трябва да имаме предвид, че Либия е ратифицирала и договора за а, бежанците и би било важно да се знае, че е, ООН могат да контролират ситуацията за бежанците на място. Благодаря. Сега давам думата на колегата Преда. Благодаря, господин председател. За нас като европейци смъртното наказание е нещо абсурдно. Както знаете, тя беше изключена от нашата политическа култура, но това, което в момента се случва в Либия е нещо е, ужасно, скандално. Нещо повече, е, това смъртно наказание се прилага неколкократно към е, чужди граждани, които нямат нищо общо с Либия. Информацията за наскорошната екзекуция на 18 дъши, които бяха от Египет, от Чад и от е, Нигерия. Е, какво всъщност е, е още по-сериозно? Това е, че е, е, не е имало изобщо съд, за да има такава присъда. Не са имали е, право нито на превод, нито на е, защита. Това е в противоречие с всички международни конвенции. Следващата седмица ще обсъдим въпроса на делегацията за Магреб на, на, и ще имаме гост от Либия и ще настояваме на този въпрос. Благодаря. Колега Преда. Сег, преди да дам думата на комисаря, искам да посоча, че около половината от колегите в случая при четат своите изказвания. Много ви моля да не четете с такова бързо темпо, по-бързо отколкото от преводачите могат да мислят. И много ви моля, ако ще четете, предавайте материалите предварително на преводачите. Сега давам думата на колегата, по-скоро на комисар Бали. Дали. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове, Комисията подкрепя становището на уважаемите депутати относно скорошната екзекуция на 18 души в Ливия. Комисията осъжда екзекуцията. Това противоречи на нашите основни ценности. Крайното такова смъртно наказание е всъщност а, провал и представлява недопустима отричане на човешкото достоинство и човешките права. Комисията е а, разтревожена, защото тези, тази екзекуция всъщност става няколко седмици след като Индия е станала а, член на съвета на ОНЕ. И ние ще изразим пред либийските власти нашето възмущение и ще напомним на Либия, че тя трябва да осигури всички е, възможности за честен процес е, относно е, конвенцията, която е ратифицирана и от Либия относно човешките права. Ние също така ще насърчим Либия да а, статира мораториум, за да продължи по-нататък с премахването на смъртното наказание. Комисията ще продължи своите отношения с Либия в насоката, която съвета го реши. Има рамково споразумение между Либия и Европейския съюз, което ще постави базите на постоянен диалог относно човешките права. За сега преговорите протичаха добре. Седмия кръг на тези преговори беше, се състоя миналата седмица в Триполи. И а, в, в, там се обсъждаха политически и всякакви други проблеми. И в заключение, нека да кажа, че комисията със сигурност ще се спре и на тези проблеми. Комисията а, се ангажира да насърчи още повече диалога между Европейския съюз и Либия и то е един конструктивен, отворен диалог, включително и по такива деликатни теми, като човешките права. Либия показа силно желание да осъществи по-добри отношения с нас и за това комисията ще използва тяхното желание, за да защитава още повече фундаменталните човешки права. Благодаря. Благодаря на господин комисарес. Прекратяваме дебата, а сега ще започнем гласуването. Първо, шесте а, резолюции за Конго. Кой е за да се вдигне ръката? Против? Въздържали се? Приема се. След това втори елемент гласуване общо на резолюциите за Непал.